Господин председателят. Дами и господа, ако обичате, заемете местата си. Започваме вота. Скъпи колеги, ако обичате, заемете местата си. Е, пристъпваме към гласуване. Е, пристъпваме с е, поименно гласуване. Ако обичате, заемете местата си. Госпожа Фрасони Господин председател, Искам да направя една кратка забележка, докато колегите вземат местата си. Ние ще внесем промяна в правилника, защото твърде време се губи, твърде много време се губи в напразни прения